Кашгар и културното наследство в Синджан, уйгурския автономен регион в Китай. Давам думата на господин Келъм. Господин комисар, уйгурите се превърнаха в мълцинство в а, а, своя исторически а, регион. Те се нуждаят от подкрепа, за да запазят своята а, идентичност. Има програма за модернизиране на 85% от старите сгради в град Кашкар. Трябва да не се допусне заменяне на старите обекти с сгради с апартаменти. Културното наследство трябва да бъде опазвано, Уйгурският език трябва да бъде преподаван в училището наред с китайския език. Призовавам китайските власти да приемат принос от ИКОМОС, който има опит в управлението на градските райони и привез, призовавам правителството на Китай да включи Кашгар в списъка на ЮНЕСКО за обекти на световното културно наследство. Благодаря, господин Келъм. Госпожа Шаке. Под лозунга реформи и развитие се разрушава древния град Кашкар. Това не е само ценно културно наследие, но това е нещо, което е много важно за етническите общности уйгури и хуей. Китай интензифицира усилията си в областта на културната дипломация в света. Обаче китайските власти се опитват да маргинализират някои култури. В стремежа си да се установят устойчиви отношения с целия свят, е необходимо да бъдат зачитани правата на мълцинствата. Призоваваме Китай да включи Кашгар в съвместната заявка с Киргистан, Казахстан и Узбекистан за включване на тези обекти, включително и Кашгар, в списъка на ЮНЕСКО. Призовавам диалогът с Китай от страна на Европейския съюз да бъде по-ефикасен и по-интензивен. Благодаря ви, колега wszelkie. Герингер-Дюненбер. Мишъщи етнични в Хинах Благодаря. Днес дебата за младсинствата в Китай се случват след е, един ден след решението на Далай Лама, който вече няма да бъде е, водач на тибетското правителство. И сега говорим и за още едно дискриминирано мълцинство, горите и хуетите. В този случай Китай не само потиска едно малцинство, но и е, разрушава културно наследство. Разрушават старията е, архитектура, старите сгради на Кашгар. Една от много интересните примери за ислямска архитектура. Много хора посещават е, града, много туристи. И се надявам Европейския съюз да убеди Китай, че трябва да се уважават и младсинствата и да не се разрушава културното наследство. Благодаря. Госпожа Брепол за една минута. Ясно е, че Кашгар е символа на културното културната идентичност на уйгурите в Китай. Беше организирана конференция в Брюксел, на която аз видях е, ефекта от урбанизацията в Китай и как това засяга ургуйската общност. 15% от стария град ще бъде оставен затова е време да заемем силна позиция, преди да е станало твърде късно. Нашият парламент критикува китайското правителство за смазването на протестите в Урумчи. Ние сега настояваме да има по интегрира в този регион, за да се допренесе за развитието на местните хора и да се запази тяхната идентичност. Но в момента се случва точно обратното. Унищожава се Кашгар без да се запазват наследството на уйгурите. Трябва да се кандидатства за включването на Кашгар в обектите на световното наследство на ЮНЕСКО. Благодаря. Лозунга на Европейския съюз е единство в многообразието. Обаче това не въжи в Китай, където правителството е много загрижено за единството, но в никакъв случай не и за многообразието. Налага се културата на етническото мнозинство хан върху всички мълцинства и това предизвиква недоволство и възмущение. Ние видяхме през последните 60 години как се потиска тибетската култура. Сега ни виждаме какво става в Кашгар. В продължение на 2000 години Кашгар е бил един процъфтяващ град на пътя на Куприната. Обаче сега този град го очаква разрушаване от огромни мащаби. Това се прави за да се смаже гръбнака на уйгурските сепаратисти, казват китайските власти. Изобщо не са ми симпатични уйгурските сепаратисти. Някои от тях се подозира, че са свързани с Алкаида. Обаче смазването на Кашгар и разрушаването там само ще засили антикитайските настроения в тази провинция. Благодаря ви, колега Танък. Сега господин Тавериш за две минути. Карш колегаш, е, благодаря, господин президент. Уважаеми колеги, ако трябва да кажа истината, от трите дебата за резолюции по спешни въпроси, които провеждаме сега, това е дебата, в който се чувстваме най-безпомощни. Защото в другите два дебата имаме и авторитет, имаме и лостове, с които можем да принудим правителствата на тези страни да действат. Но, що се отнася до Китай, сме наясно, че лостовете, с които разполагаме, са много малко. Независимо от това, което не си иска да вярваме. Знаем какво прави Саркози, знаем и госпожа Меркел, какво прави и в моята страна също в момента пък беше преследвана демокрация против, демонстрация против е, политиката на Китай. Тоест, Китай и се опитва да ни покаже, че в е, тяхната страна няма протести, няма демонстрации. Всичко си е мирно и тихо. И ние ще приемем една резолюция. И може би ще си представяме, че геноцид, културният геноцид там ще бъде прекратен само по силата на нашата резолюция. А в момента се разрушава културно наследство с огромна ценност. Но нашите ръководители се хвърлят в обятията на китайските ръководители заради възможностите за търговия с тях – и в края на краищата ние сме напълно безпомощни, защото правителствата демонстрират единствено възхита от Китай. Благодаря. Следващите оратори са от името на политическите групи господин Посъл от ДНП. Както вече беше казано, уйгурите не са мълценство. Те са древен народ, който живее по древният път на Куприната. Имат световен конгрес на уйгурите и те се надяват да запазят културното наследство на Кашгар, и благодарение на една организация, която проведе среща в Страсбург неодавна. Ние трябва да отправим един приятелски апел към Китай, защото това е културен геноцид в момента, което прилагат там. Необходимо е да бъдат защитени традициите и културата на малцинствата. Културното наследство трябва да бъде защитено, съвсем ясно е, и това, което искаме от нашите китайски партньори е да запазят културното наследство и да защитят уйгурите. Госпожа Крето има думата за една минута. Благодаря ви, господин председател. Лично аз смятам, че трябва да разглеждаме нещата от различни гледни точки. Не трябва да бъдем субективни. Не трябва да мислим само за уйгурите или само за китайците. Според мен това, което се случва в Синцян, показва, че има насилие, а ние трябва да насърчаваме междуетническия диалог. Резолюцията на парламента говори за правото на китайските власти да гарантира сигурността на страната, особено предвид заплахата от ислямисти на тяхна територия. Смятам, че трябва да подкрепяме демокрацията. Председателят, благодаря ви. Госпожа Ойланд. Ние знаем, че Огурия ще е на път да стане втория Тибет. Твърди се, че ще бъдат срутени 85 от старите сгради, е, за да се създадат нови блокове. Такова лицемерие трябва да бъде прекратено. Европейския съюз трябва да настоява пред властите на Китай да не разрушават този важен обект културен. Декларацията на ООН за правата на национални, етнически, религиозни младсинства, а и Конституцията на Китай трябва да бъдат спазвани дори и от властите на Китай. Народна република Китай все повече се опитва да приобщи към китайската култура, уйгурите и други малцинства неща, които ние не можем да приемем в 21 век. Благодаря, господин Пашка. Благодаря, господин комисар. Официалните кръгове в Китай не са доволни, когато други древни култури дори се споменават, особено цивилизации, които са на територията на съвременен Китай. Уйгурите са едно от най-големите мълценства в Китай. Китайците се опитват да доминират на тяхна територия многократно през столетията, но винаги не са успявали. за това те не уважават културното наследство на Кашгар. Официалните китайски власти приемат философия, която обаче трябва да е насочена към запазване на традициите, старите традиции да опазват не само собствените си традиции, но и на други народи. Запазването на културното наследство на уйгурите в Кайгар обаче показва, че Китай не защитава другите култури в собствената си страна. Ние настояваме Китай да опазват всички културни паметници, включително тези в Кашгар. Благодаря. Господин Пашка. Сега Давам думата на господин Кели за една минута. Кашкар е един град, в който живеят 3,5 милиона граждани. Този град е по-близо до Багдад, отколкото до Пекин. Той се намира на историческия път на Куприната, един от най-добре запазените места с ислямска архитектура – също така е там е най-голямата джамия в Китай и разбира се, това е едно съкровище. Обаче на този град е надвисна голяма заплаха заради плановете на китайското правителство да разчисти старите сгради под предлог, че те са уязвими към земетресения. Ние не можем да се съгласим с това. Какво можем да направим? За съжаление твърде малко, обаче ние можем да изтъкнем значението на Кашгар. Можем да призовем властите да включат Кашгар в списъка на ЮНЕСКО и да направим повече хора са причастни към ценността на Кашгар, защото унищожаването му ще бъде голяма загуба и за нас, и за Китай. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Кели. Сега господин Репо, една минута. Благодаря, господин председател. Настоящата резолюция се отнася за много важна културна традиция и културно наследство на е, уйгурите. Един голям исламски, ислямски град в Централна Азия – с история, която се простира чак до династията на Хан. И се намира на път, който свързва Азия и Европа, т.е. културно наследство за целия свят. Затова трябва да започнем да действаме така, че да осигурим запазването на това културно наследство за вековето. А нарушаването на културната идентичност на народа там е част от стратегията на китайското правителство. Ние трябва да работим за запазването на тази културна идентичност. Благодаря, господин Репо. Сега започваме процедурата по спонтанни изказвания. Госпожа Накова. Бъдещите поколения зависят от нашите действия днес да защитим такива културни центрове като Кашкар, който е важен за историята на исляма в Китай. Китай обяви през 2009 реформа на опасните сгради в Кашкар, което трябва да доведе до събаряне на 85% от традиционните къщи, които да бъдат заменети с модерни блогове. Трябва обаче плана за развитие на града да опази старите сгради и града да влезе в списъка на обектите на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Призовават комисията и съвета да поставят въпроса пред китайските власти. Благодаря, госпожа Маковай. Господин Румева и Руеда за една минута. Благодаря. Културното наследство е от ключово значение за пазване на идентичността. Това въжи в цял свят, въжи в Китай. Китайските власти знаят това, обаче виждаме как те разрушават това наследство, а именно идентичността в Тибет и сега започват да го правят в уйгурския район, например, в Кашгар ние още веднъж обясняваме нашата позиция и призоваваме китайското правителство незабавно да се спре разрушаването на историческата част на Хашгар и да се приложат най-съвременни методи за запазване на тези патници. Ако Китай иска да се ползва доверие на международната арена, Китай трябва да спазва човешките права и всички права на мълцинствата. Благодаря ви. Благодаря ви, колега. Следващият оратор, господин Рубик, за една минута. Благодаря. Господин председател, комисар Хан, аз считам, че култура културата позволява на хората да налагат своята идентичност е, в международния, на международната сцена. И е много важно националната култура да бъде съхранена. Това е важно и за уйгурите, но не само за тях. За това Китай трябва да направи отстъпки. Има ще споразумение за директни инвестиции неодавна и смятам, че трябва да се използват подобни инструменти и да се търси въздействието на международни инструменти. Благодаря. Сега госпожа Есая една минута. Благодаря, господин председател. Основните права на малцинствата в Китай не се спазват. Имам предвид, разбира се, етническите малцинства. Комунистическата партия на Китай не дава възможност на а, Кашгар да участва в а, а, конкуренцията за вписване в а, списъка на ЮНЕСКО. Той дори а, не е и в списъка на Китай за основни а, културни обекти. Кути, а, Китай се опитва да разруши традиционните сгради в този град. Китайските власти разрушават културното наследство на уйгурите. Китайците отричат това но все пак Китай е едно многокултурно общество. Благодаря, госпожа Исая. Господин Чернецки, по процедурен въпрос ли? По процедурен въпрос ли? Не, просто исках да взема думата, господин председател, ако ми позволите по този въпрос. Не мога да ви пред доставят думата, казва председателят. Госпожа Басеско, за една минута. Уважаеми господин председател, благодаря ви, че ми дадохте думата. Историческият център на Кашгар е изложен на заплаха. По този начин е застрашено нещо, което е важно за идентичността на местното население. Ще бъде направено нещо, което ще засегне крайно неблагоприятно това население. Уйгурите ще бъдат насилствено изселени от своите домове и това е погазване на техните права. Кашгар се смята за най-добрия пример на ислямска архитектура в Централна Азия – жилищата могат да бъдат подобрени, и модернизирани, без да бъдат разрушавани. Но защо китайските власти не инвестират в подобна модернизация? Аз препоръчвам Кашгар да бъде включен в списъка на ЮНЕСКО и призовавам китайските власти да спрат разрушаването на историческата част на глада. Благодаря ви, госпожо Басеско. Повечето се придържаха към своето време за изказване, което е много хубаво. И сега мога да дам думата на още двама допълнителни оратори, госпожа Корхола. Kiitoksia. Сурезен sijaintinsa vuoksi. Благодаря. Кашгар е в западната част на Китай. Хората там опазват живи своите традиции и града е основен обект на туристически посещения, но китайското правителство иска да контролира всичко, което се случва там. Правата на хората, живеещи в Кашгар, трябва да бъдат спазени. Сигурността на сградите може да бъде подобрена без да се разрушават целия град. Не е това начинът. Така че разрушенията трябва да спрат и този обект на културното наследство трябва да бъде съхранен. Благодаря. Госпожа Корхола, сега господин Черневски. Господин председател, дами и господа, Съжалявам, че езика на тялото ми не беше достатъчно ясен. Ако бях на ваше място, нямаше да бъде изненаден, щях, разбира се, да дам думата на госпожа Басеско. Европейският парламент отново се е занимава с въпроса на уйгурите, мусулманското мълценство, срещу което има дискриминация в Китай. Имаше резолюция, прията от парламента по този въпрос. Искам също да припомня, че и ние трябва да говорим а, по този въпрос в контекста на и други малцинства, които се преследват в Китай, като католическото мълцинство и изобщо християнското мал, мълцинство. Днешната дискусия беше много интересна, много полезна и може да се счита в подкрепа на всички религиозни мълцинства. Благодаря, господин Чернецки. С това приключваме с спонтанните изказвания и давам думата на комисаря. Комисаря Хан има думата. Запазването на културното наследство е от е, централна важност е, за продължаване и на традициите и начина на живот на малцинствата. А разрушаването на културни обекти може да наруши не само е, наследството на съответното малцинство, но и културното наследство на човечеството като цяло. Проектите за строеж в е, град Кашкар застрашават именно такова наследство. Не можем да пренебрегнем колко е важен въпрос за запазването на това наследство. Китайското правителство заяви в своята бяла книга, че е необходимо да се преструктурира града, за да бъде запазен от, е, от пожари и земетресени. Но гражданското общество и в Китай, и на международно ниво е загрижено от методите, по които се реконструира града. Защото се предвижда 85% от града да бъдат е, разрушени, включително важни исторически сгради, част от които вече са е, разрушени. Освен това, около 2000 души ще бъдат извадени от техните традиционни жилища, без е, да бъдат консултирани. Е, има страхове, че разрушаването на културни паметници на уйгурите от стотици години ще има последици за запазване на тяхната култура в бъдеще. Китайското правителство не е правило заявление за включване на града в обектите на културно наследство, което би позволило на ЮНЕСКО да отдели средства за възстановяването му. ЮНЕСКО е изказало своето мнение относно последиците от политиката на китайското правителство и своите безпокойства. Европейския съюз напълно споделя тези безпокойства и осъжда нежеланието на китайското правителство да работи е, в сътрудничество с ЮНЕСКО. Ние настояваме пред китайските власти да дадат възможност гражданите на Кашкар да бъдат консултирани за тяхното бъдеще. Благодаря. Благодаря, господин комисар Хан. Има 6 предложения за резолюции. Сега приключваме с дебата и ще продължим с гласуването. Първо,